Dear colleagues, uh, let us, let us... Скъпи колеги, нека продължим днешното заседание. Би трябвало да продължим с точка 20 съобщение на председателя взети от координаторите, но тъй като координаторите взеха голям брой решения за назначаване на координаторите и нататък, всички тези решения ще ви бъдат изпратени по електронната почта. В такъв случай продължаваме направо с точка 21. Представяне на проучването на отдел с последваща оценка на въздействието на, на Генерална дирекция за парламентарни изследвания. Последващ анализ на Европейската референтна рамка в областта на трансграничните сливания и разделяния презентацията ще ни изнесе госпожа Емануела Трули, лектор в Атинския университет по економика и бизнес. Госпожа, добър, добре дошла сред нас. Имате думата. Good afternoon. Добър ден. Както вече беше казано, ще направя презентация за трансграничните сливания и разделяния. Um, now this study presents an evaluation of the implementation Проучването прави оценка на изпълнението и последиците от разпоредбите на европейското законодателство в областта на презграничните сливани и разделяния. Ще видим какво е статуквото относно директивата за вътрешните разделяния, както и е, директивата е, за сливания на дружество с ограничена отговорност. Преди влизането в а, е, влизането в сила на тази директива, разграничните сливания на дружество с ограничена отговорност бяха много сложни. Директивата хармонизира процедурата за сливане в целия Европейски съюз и в Европейската економическа зона, като последиците от тези разпоредби бяха определени като много положителни от влизането в сила на Целта беше да се позволят сливанията на дружествата с ограничена отговорност в една структурирана рамка, чрез увеличаване на правната сигурност, което е важно в случай на сложни транзакции. So in particular... В частност, директивата за трансграничните сливания гарантира, че тези трансгранични сливания са възможни и по ефикасни всички държави и членки, засилва защитата на кредиторите и малцинствените акционери, посилва компромиси по отношение на защита на служителите, улеснява трансграничните трансграничното прехвърляне на седалището и води до ефикасни спестявания в случая на трансгранични сливания. По време на оценката на директивата стана ясно, че трансграничните Now, uh, despite its many positive aspects, there are a number of remaining obstacles to achieve. Въпреки множеството положителни аспекти продължават да съществуват и пречки при постигането на пълния потенциал на директивата. Чрез проблемите с прилагането на директивата се отбелязва приложното поле на директивата и фактът, че тя обхваща само дружествата с ограничена отговорност и компаниите, които могат да се сливат съгласно националното законодателство. Защитата на акционерите, било то кредитори, дребни акционери или служители и други практически пречки. Пречките свързани с директивата за трансграничните сливания на ДОО може да се получи с някои от решенията на съда. Също така, съгла... също така се оказва, че член първи на директивата засяга само ДОО с... учредени съгласно дружественото право на европейски, на държавите членки на Европейския съюз или Европейското економическо пространство, т.е. не се прилага за дружества, които са били учредени в трета страна и после са прехвърли своето седалище в Европейския съюз или Европейското економическо пространство. Също така, съгласно член 1, възможно сливането само между предприятия, които биха могли да се сливат съгласно а, приложимото законодателство на съответната държава членка. Също така е възможно държавите членки да възпрепятстват сливането на даден вид а, дружества, което от своя страна представлява пречка пред сливанията. Продължаваме с оценката на директивата. Има и въпроси свързани с защитата на акционерите. Тук има много голяма разлика, много големи разлики между държавите и членки за продължителността и момента, в който започва да е в сила защитата. Разбира се, различен модел за гарантиране на тази защита. Поставя се и въпроса за защитата на миноритарните акционери. Има много големи разлики между оценката на размера на акциите, ограничението на правата на акционерите съгласно националните законодателство и възнаграждението на акционерите. По отношение на участието на служителите има много различни традиции в различните държави членки. Като цяло, добро работно решение е намерено в доста нестабилен компромис в рамките на директивата, но може да се стигне и до известна неяснота и съответно да има нужда от разясняване. По въпроса с а, процедурите, практическите препятствия, оказва се, че има трудности при общуването между властите, свързани с документацията, липсата на достатъчно бързи процедури, особено в, в, в случаите, е, в които се използват дъщерни фирми. Също така и а, е, недостатъчните правила за нотифициране. Now, um, going, uh, uh, going to the domestic... Сега стигаме директивата за вътрешните разделяния и връзката и с uh, трансграничните разделения. Тя засяга разделенията на национално равнище, а не тяхните трансгранични браншове, като от в този смисъл тя не задължава държавите членки да разрешават подобни разделяния, но държавите членки могат да ги разрешат, ако изпълняват Направите този избор. Въпреки, въпреки липсата на ясна, на ясна хармонизирана рамка за разделение, държавите членки са из... създали механизми, които дават възможност за подобни трансгранични разделяния. В някои случаи това се случва чрез увеличаване на приложното поле на директивата за трансграничните сливани. В други случаи това се използва чрез други възможности а в някои случаи тези възможности се изложени за националното законодателство в разпоредби, различни от разпоредбите, свързани с транспонирането на директивата за трансграничните сливания. В някои държави членки изобщо няма такава възможност. Като цяло има много голямо разнообразие сред държавите членки по отношение на трансграничните разделяния. По отношение на директивата за вътрешните разделия, разделения Съществен е фактът, че няма европейска правна рамка за трансграничните разделения, което е същественият проблем. Липсата на такава структура е сериозна пречка пред мобилността на дружествата в рамките на Европейския съюз и има много доводи за създаването на такава рамка. Какви са възможните стъпки на, от тук нататък? Доклад на Пъстнова за 2015 година показва, че по-голямата част от акционерите са привърженици на по-голяма яснота хармонизация на правилата, както по отношение на сливите, така и по отношение на разделянето. Кодифицираното предложение на Европейската комисия дава възможност да се обединят в един последователен цялостен текст, разпоредбите, които вече съществуват в директивата за трансграничните сливания и директивата за вътрешните разделяния, като по този начин просто се кодифицира вече съществуващите разпоредби. Институциите и заинтересованите страни подкрепят идеята за подобряване на настоящата система за трансгранични сливания и разделения и въпросът се повдава как може това да се случи на практика. Предложенията по отношение на кредиторите и на акционерите и защитите на акционерите като цяло има три опции. Пълна хармонизация, пакетни условия и а, подход а, за избор, свободен избор на разпоредбите. Избира се, пълната хармонизация ще постави стандарт, който да се прилага във всички държави е, членки. Ще има пълна хармонизация на изискванията за миноритарните акционери и защитата на кредиторите. При пакетните услуги има възможност от е, високо равнище на защита на кредиторите или е, възможност за голяма мобилност. В този случай държавите членки ще могат да избират е, възможности от определен набор от такива. По този начин държавите членки ще имат много високо равнище на осмотрение, но време с това ще имат възможност е, да намалят е, несигурността, тъй като ще могат да избират правилата от определен набор от предварително определени такива. Заключенията. Директивата за трансгранично сливане е много успешен инструмент. Въпреки това все още съществуват и пречки при пълното и изпълнение и прилагане. Те могат да бъдат преодолени чрез преразглеждане на директивата, като се обърне внимание следните въпроси. Разширяване на приложното поле, за да се включат всички юридически субекти въз основа на член 54 на договор за функционирането на Европейския съюз. По-нататъчно хармонизиране за правилата на защита на кредиторите, вероятно с въвеждането на възможността за система за последваща защита, което да не забавя сливането. По-нататъчна хармонизация на защитата на миноритарните акционери въвеждане на изключения за изискванията за докладване на сливането, когато това се е приложимо, хармонизация на правилата на счетоводните данни и оценката на фирмата, опросяване на документацията и подобряване на общуването между компетентни национални органи и може би също така трябва да се обмисли е, преразглеждане на правата за защита на служителите. По отношение на трансграничните раздели, основните проблеми вече бяха споменати, а именно фактът, че Директива 82 се прилага само до вътрешни разделения, и към момента няма европейска правна рамка, която да засяга разделенията. В момента само ограничен брой държави членки са въвели подобни процедури. По-голяма част от тях не предвижда възможността за трансгранично разделяне. Това се случва по много по-сложни процедури и настоящото статукво не е удовлетворяващо предвид фактът, че трансграничните разделения, разделяния и а, преорганизиране на дружеството а, стават все по-често срещана практика, както така се взима предвид и съдебната практика на съда в случаите Севис и Вале. Предлага се нова рамка въз основа за трансграничните разделения при, при разглеждането на директивата за трансграничните сливания, като че Европейския парламент ще могат да изберат различни формати или чрез разглеждане на директивата за трансграничните сливания или изграждайки друга набор от правила, които се прилагат за трансграничните разделяния. Благодаря ви. Uh, you, you well your... Благодаря ви, госпожо. Благодаря ви за презентацията. А сега давам думата на нашите членове да зададат въпроси или направят необходимите коментари. Мисис Нибла. Госпожа Ниблах. Благодаря, господин председател. Благодаря и на а, докладващата но бих помолила от, да изпълним с малко живот теоретичните описания. Искам да попитам колко сливания и разделяния има годишно в Европейския съюз. Има ли особено засегнати страни, такива, които са по-малко засегнати? А, има ли пречки при сливанията и при разделянията? Казвате, че има такива. Дайте пример на две фирми искат да се слеят, как изглеждат нещата на практика. Това ще ми помогне да придобия представа а, за а, конкретните мерки, които трябва да се предприемат, когато се стигне до промяна на законодателството. Просто конкретни случаи от практиката, за да видим какви и къде са били проблемите, за да можем в бъдеще да направим разпоредбите по-добри. Floor, so... Има ли други желаящи да вземат думата? Очевидно не. Така че, госпожа Трули, можете ли да отговорите на въпроса? Вашия въпрос е свързан с, с статуквото преди директивата или състоянието на нещата сега. В нашия доклад има позовавания и много примери. Имаме и, и изследване на отделни случаи, е, включително и описване на отделните препятствия с а, и сме се позовали на конкретни примери, примерно случаи, в които сливанията не са могли да бъдат а, извършени, тъй като а, са били извън обхвата на директивата. Не знам а, може, ако имате по-специален интерес към а, тези проблеми, мога да ви да ци, цитирам а, едно сливане между фирма а, в Румъния и в а, Германия. Немската а, фирма е била установена в страната преди, а румънската а, рума, а румънската фирма и според румънското законодателство а, датата на оценка и дат, датата на а, на, на, начало, началото на сливането съвпадат, т.е. има раз, разминаване между е, двете законодателства и в единия случай ще трябва да бъдат включени активите и пасивите в другия не, но има много примера, които мога да ви, да ви цитирам е, и да ви дам, е, да ви предоставя съответната е, писмена информация относно това. Благодаря ви. Няма други желаящи да вземат думата. Благодаря, госпожо Трули, за тази презентация. Минаваме към следващата точка от дневния ред, която е на а, повече или по-малко същата тема и нашият докладчик е господин Газбара на трансгранични сливани и разделяне. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Трули, за материала, с който ни запознахте и с който се надявам да мога да се запозная по-задълбочено. Мисля, че по основните моменти сме на едно мнение, съгласно моя анализ. Посоката, в която върви моят доклад, е сходна с тази на вашето изследване. Спирам се на положителните аспекти на сега действащата директива, за да станат възможни трансграничните сливания при намалени разходи и опростено а, законодателство в областта на търговското, респективно дружественото право. На фона на няколкото решения на съда и на проблемите, които възникнаха и които биват цитирани в вашето изследване и с които те първа ще се занимаем, а, си мисля, че е, няма достатъчно конкретни разпоредби в директивата за разделянията. Затова смятам, че е важно да изготвим доклад, който да бъде обект на максимален консенсус като слев, сливаме темите, т.е. сливания и разделяния. С това се надяваме да помогнем на Европейската комисия за работата и по изменението на тази правна рамка. за да могат да се направят съответните промени, след като вече е набран 10 годишен опит и на пазара е навлязла нова динамика. Като разбира се, трябва да се отчитат интересите както на фирмите, на бизнеса, така и на работниците. Предложението е отворено, както казаха колегите вече. Ще ми се, разбира се, да чуя мнението на колкото може повече страни и хора. Защото по принцип става въпрос за две неща. Преработка на законодателството в областта на сливанията, където ни се ще да настъпи малко повече хармонизация, особено във връзка с управлението на фирмите, най-вече за МСП, но в края на краищата за всички фирми, особено що се отнася до правата на работниците. С други думи, трябва по-ясно да се дефинират стандартните формуляри, практиките в областта на цифровизацията и така нататък. Също така трябва да се хармонизират и методите на оценка за дейността на предприятията, условията за труд на работниците, защита на личните данни, защита на правата на държателите на дялове. Отчитане на противоположни мнения, ако има възражения срещу сливането, респективно разделянето и включване в директивата на вече действащите разпоредби в областта на европейското дружествено право. така или иначе не бива да допускаме разпоредбите на директивата да се използват само за да могат фирмите да се местят от една държава с друга поради данъчни съупражения. И втората линия, втория момент са разделянията. Реформата на, в реформата на Европейската комисия трябва по-ясно да се дефинира, че този аспект е липсвал в директивата от 2005 година. би, би трябвало да се предвидят конкретни разпоредби за изискване критериите при трансгранични разделяния, като се отчитат, разбира се, интересите на всички засегнати страни, включително работниците. И се определя процедурата за такова разделяне, както и трябва да се уредят всички други аспекти, които така или иначе се практикуват в момента. Всичко това, разбира се, трябва да се базира на публичните консултации, проведени от комисията и приключили през 2014 година. Те са проведени с участието на различни засегнати страни. Ако колегите са съгласни, бих предложил да, се, е, да работим за приемане в пленарна зала още преди лятната почивка. Така че предлагам до 17 февруари да дадем срок за внасяне на предложения за изменения, след което да проведем още едно обсъждане с колегите, примерно в началото на е, март и гласуване в пленарна зала, както вече казах, преди началото на лятната вакансия. Благодаря ви. Някой иска ли да коментира или да зададе въпрос? Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да поздравя господин Газбара за проект доклада относно презграничните сливания и разделяния. Тази част от дружественото право е особено важна за мобилността на предприятията в единния пазар – Улесняването на презграничните сливания беше много полезно за европейските предприятия и неслучайно след приемането на директивата сливанията нараснаха значително. Съгласен съм, че е необходимо съвременяване на правилата на презгранични сливания, както и те да бъдат опростени чрез по-ясно определяне на стандартни многоезични формуляри и нови практики за цифровизация. Разбира се, при преразглеждането на законодателството не трябва да се ограничаваме до презгранични сливания, но трябва да включим и разделенията и прехвърлянията на седалищата на дружествата, разбира се, когато това не се прави с единствена цел да се избегне данъчно облагане. Такава стъпка би подобрила значително мобилността на европейския бизнес. Необходимо е хармонизиране на правилата за тези видове трансгранични операции, но тази хармонизация трябва по-скоро да бъде минимална. Наясно съм, че не можем да избегнем въпроса с защитата на работниците. Но като вземем предвид специфичните национални законодателства в тази област, а и поради политическата чувствителност на въпроса за защита на работниците и служителите в предприятията, Считам, че тази тема не трябва да заема централно място в нашата дискусия. По-целесъобразно би било това да се запази за един евентуален общ преглед на режимите за опазване на служителите в различните правни актове на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. For... Не виждам друг е, желаящ да вземе думата. Комисията иска ли да направи някакъв коментар? Благодаря, господин е, председател. В е, момента ние подготвяме нашата работна програма, така че ще се въздържим от коментари. Добре. Благодаря ви. Дали докладчикът иска да добави нещо? ringraziare eh, eh, Всъщност, ми остана да благодаря за зададения въпрос на колегата, която взе думата. А въпросът свързан с защитата на правата на работниците, разбира се, че не се отнася само до тази тема. Това е нещо, което и комисията, и парламента отдавна подчертават. Просто искам да попитам дали колегите и вие сте съгласни с графика, който аз предложих. Не виждам възражения от страна на нашите членове или на секретарията. Така че очевидно всички са съгласни. Така че можем да приключим с тази точка. Продължаваме с точка 24 относно тълкуването и прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Аз съм докладчик така че искам да ви кажа, че на 26 януари 2017 година работната група проведе своето шесто заседание. Основните точки, които обсъдихме, бяха първо обмен на информация с Маркъс Винклер, заместник е, генерален заместник председател, който е, е натоварен с тази задача и второ обмен на информация относно опита на различните комисии в областта на координацията и прозрачността от гледна точка на междуинституционалните споразумения. слушахме господин Винклер, който посочи че въпреки, че между институционалното споразумение отговаря на нашите нужди по принцип, все пак има е, някои проблеми, свързани с критериите за е, делегираните и е, актове, актовете за приложение, обща база данни, и а, начин на обработка на досиетата, като всичко това би допринесло за повече прозрачно. Необходимо е да се намери а, баланс между от една страна прозрачността, от другата страна защ, защ, защитата на поверителността, като това дава, ще даде възможност да извършваме нашата работа по а, при, е, по организиран начин. Съвместната база и съвместната декларация, съвместните пресконференции, бъдещите от, е, разговори по регистъра за прозрачност бяха изтъкнати като е, крачки напред. Господин Винклер и неговите е, екип ще продължат да работят. Обсъдихме и срока, както и различни други проблеми относно оповестяването на документи, меха, механи, механизмите за а, отчитане резултатите от триалозите от тристранните срещи и всички други мерки, които може да се вземат за прозрачността. Госпожа Форд, господин Гуалтиери и председателя на комисията Имко изказаха своите мнения и виждания за прозрачността. Госпожа Форд спомена кои са инструментите, които осигуряват голямо прозрачност в рамките на работата на едната комисия, направи препоръки, то конкретни препоръки за как да се усъвършенства и подобри усъвършенстват инструментите и подобри като цяло прозрачността в парламента. Господин Гвалтери Горуб говори за практиките, които се прилагат в неговата комисия със същата цел си. Също така спомена че би било добре да координираме графиците си с съвета, защото в момента има някакси асим, асиметричност между графиците, кои, която не спомага за прозрачността. Това е моето виждане и всъщност моя отчет за това заседание. Щех да дам думата на госпожа Аутала, която участва в това заседание, ама и няма. Така че, ако някой друг иска да вземе думата, не виждам някой да желая да взима думата. Така че, приключваме с тази точка от дневния ред. we can make a break and can try and... We have a uh, problem. Имаме проблем. С 25 и 26 точка, които ще разгледаме заедно, господин Андерсон го няма, той е докладчик. А и по точка 28, господин Добротон също го няма все още. So, um... Can we make a short break to make sure that... В такъв случай ви предлагам една кратка почивка, за да мога може да дадем време на нашите докладчици да се появят. Хайде 5 минути, ако искате. Okay, so... И така... Андерсон... А... Господин Андерсън дойде. Така че ще разгледаме едновременно точка 25 и 26. Имате думата. Благодаря. Парламента много, многократно беше под, под, под подканва държавите членки и а, Европейската комисия да а, се присъединят към договор от Маракеш. Комисията извърши много добра работа, излезе с добри предложения, така че нямаме време за губене от тук нататък. Става дума за едни много целеви изключения на авторско право за дадени категории лица с увреждане. и най-вече слепите, хората с нарушени зрение и други увреждания, които не им позволяват да четат нормален текст. Радвам се, че мога да допринеса за по-бързото приложение на съответното законодателство. Работ... Много бяха важни, интересни становищата на другите парламентарни комисии. А, и целта е колкото може по-скоро продължението на комисията да се превърне в е, прието законодателство. Колкото до графика, срокът беше е, днес, но приехме да да отложиме нещата с един месец, да дадем повече време на Комисията по култура и другите комисии. Така. Така. Така че пред, пред, пред, пред, предпочетахме да отложиме срока, за да може всички да бъдат готови да се обединят около окончателният текст. В нашата комисия бяха внесени около 100 изменения е, и струва ми се, че обаче ще намериме възможност за постигане на широк компромис около консенсус. Ни изменения. Благодаря ви. Някой има ли да каже нещо, да вземе думата господин Негреско? Съвсем накратко. И аз благодаря на докладчика за съвместната работа. Наистина доклада трябва да а, бъде прият колкото се може по-бързо. Трябва да се да работим по хвата. Надявам се, че ще постигнем а, консенсус и се надявам, че съвета ще се съобрази с мнението на парламента и комисията по тази тъй важна тема. Thank you. Благодаря. Няма повече желаящи да вземат думата. Пред, предполагам, че всички споделят мнението на господин Негреско. Комисията иска ли да вземе думата? Thank you very much, chair and, uh... Благодаря, господин председател. А, ние вече вчера из, изразихме своята позиция по тези въпроси. Ние приветстваме а, подхода на парламента и се надяваме, че ще продължиме да работиме конструктивно за приемането на тези две проекто предложения. Надяваме се и съвета също също така очаква добри резултати в разумни срокове. Така че приветстваме свършената от докладчика работа и очакваме следващите етапи в приемането на тези решение. Надявам се, че председателството си е отбелязало значението, което отдаваме на тези важни а, въпроси. Искате ли думата? Не. Сега имаме достатъчно време за да обсъждаме, но няма желание за обсъждане. Така че остава само една точка в дневния ред, но докладчика господин Любрато е на път. Ще дойде след 5 минути. Така че нека да му оставим възможността да се изрази на езика на Dear colleagues, we may continue. Uh, Скъпи колеги, продължаваме с точка 28, разглеждане на проектостановището относно защитата срещу дъмпингов и субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейския съюз. Думата има докладчикът ни господин Любретон. Merci, Благодаря ви, господин председател. разглеждаме предложение на Польската комисия с цел промяна на регламент 1037 за борбата с дъмпинга и 36 за борбата с дъмпинга и регламент 1037 относно защита срещу субсидиарния внос. Действително през декември 2016 година изтече протокола за присъединяване на Китай и а, трябва да се преразгледа статута на регламентите, защото Китай е внесъл молба за статут на пазарна економика. Ако се сравним, цената на китайска стока, внесена в Европейския съюз, установява, че е много по-различна от цената на същата китайска стока, изнесена в друг страна, например Бразилия. И въз на това сравнение можехме да въведем това евентуално мито. Това обаче вече не е възможно. Сега Европейската комисия предлага нова система, която се основа, основава на проучвания, в която отрасъл по отрасъл се прави оценка на цените в Китай и отрасъл по отрасъл се взима решение дали трябва да се запази системата с сериозни мита в случай на сериозно нарушаване на пазарните принципи. Това предложение обаче не удовлетворява европейските предприятия, дори напротив буди редица страхове, защото в този случай цената за дъмпинга трябва да платят европейците, т.е. доказването на дъмпинга трябва да бъде осъществено от европейците. В случай на съмнение би трябвало принцип Китай да докаже, че няма дъмпинг. Затова смятаме, че новото положение на Пресната комисия не гарантира достатъчно висока защита и за това предлагам комисията по правни въпроси си да отхвърли това предложение на Европейската комисия. Благодаря ви, господин Буда има думата. Да, domnule președinte. Благодаря ви, господин председател. Бях много любопитен да чуя господин Ле Бретон и неговите мотиви за това да ни съветва да отклоним предложенията на комисията. Защото смятам, че при сегашните обстоятелства ние сме просто принудени да протекционираме европейската економика. Виждате какво правят САЩ за да пазят економиката си. Мисля, че е крайно време и Европейския съюз да предприеме подобни мерки. Всички знаем колко е важна, колко е важна економиката, свързана с вноса и е колко голямо значение ще има това решение за вноса в Европейския съюз. Знаем, че са заложени на карта и работни места. Ние сме съгласни с предложението на комисията. Смятам, че инструментите и мерките, които се визират там, дават възможност за ефикасна реакция за защита на интересите на Европейския съюз по отношение на дъмпинговия внос от трети страни, не членки на Европейския съюз. Пак повтарям, сегашните обстоятелства ни принуждават да бъдем от една страна внимателни, от друга да предприемем решителни мерки, за да не застанем от към губещата страна. Благодаря. Thank you very much. Any Any other comments? Благодаря ви, добри коментари. I do not see any. Normally I would... Не виждам коментари. По принцип бих дал думата на Европейската комисия, но няма техен представител в момента. В такъв случай Искам само да ви помоля да отбележите факта, че крайният срок за внасяне на изменения е понеделник, 6 февруари в 18 часа. Не виждам възражения по крайния срок. В такъв случай, освен ако докладчиката не иска да отговори на господин Буда, може да приключим с тази точка от дневния ред. Oui, je, je... Господин Любретан, благодаря на господин Буда, че изказа своята гледна точка. Съгласни сме всъщност по основният идея на изказването, именно трябва да защитим европейската економика от евентуалният дъмпинг, идващ от трети страни, но изглежда, че по различен начин оценяваме възможните решения. Аз предлагам отхвърляне на предложението на Европейската комисия не защото предложението само по себе си е лошо, а защото според мен е недостатъчно. Мисля, че може да имаме още е, по-високи, меки гарантиращи още по-висока защита. Тоест е, нямаме разминаване за нуждата от защита, имаме нуж... разминаване за равнището и господин Буда. И да Благодаря, господин председател. Имаме още време, така че ще се възползвам. Съвичен да би на argumentate един партия комисия. Правени са предложения, които не са били достатъчно добре аргументирани, но това не е и други пред такива предложения, но това не е основание да отхвърлим предложението на комисията. По-скоро сме длъжни да направим предложения за изменения, така че по-ефикасно да защитим европейските економически интереси. Защото ако отхвърлим предложението на комисията, процедурата ще се проточи. Да не забравяме какво се случва в света в момента. Спешно трябва да предприемем нещо. Подчертавам това. Така че решението е нека да внасяме промени, а да не отхвърляме. В такъв случай очаквам с интерес измененията ви. Много ви благодаря. Така приключваме с тази точка от дневния ред. Последното, което мога да кажа, последната точка от дневния ред, съобщението, че следващото ни заседание ще се проведе на 28 февруари, вторник от 15 часа до 18.30. Благодаря ви, че дадете участие на съдобното ни заседание.